имаме три резолюции за Никарагуа и без по-нататъчно забавене ще дам думата на авторите. Започвам с господин Бослав Соник. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Политиката на господин Ортега, сегашният пред, пред, президент на Никарагуа, е, е малко като, как се казваше едно време в комунистическо време, веднъж като вземеш власт, някой вземе властта, много е трудно да бъде отстранен. През 2006 година господин Ортега беше избран за президент, съндинистите се върнаха на власт и той веднага започна да тормози своите противници. Методи, които са много добре познати. Използваше тайната полиция, също както тя се използва в Куба. Искам да обърна внимание на всички тук, че активистите на опозицията са обект на тормоз, представителите на медиите биват затварени, Amnesty International е изготвила доклади за нарушения на човешките права. Сега господин Ортега иска да промени конституцията, за да може да бъде преизбран. Естествено е, че той ще остане а, на власт, докато е жив, ако нещата вървят така. Както господин Кастро, който направи съвсем същото. мисля, че трябва да преразгледаме споразумението си за сътрудничество с тази страна, защото в него е включена клауза за човешките права и не искаме тя да остане само на книга. Сега господин Дяден. Благодаря много, господин председател. В събота хиляди души в Никарагуа излязоха на улиците, за да протестират срещу политиката на господин Ортега, защото страната се движи по пътя към диктатурата. Съвсем наскоро Върховният съд отсъди, че господин Ортега може отново да се кандидатира за президент. Това е скандално. Чудно ми е как е взето това решение, защото господин Ортега на практика няма пълно мнозинство в парламент. Това означава, че е нарушил Конституцията. Ако господин Ортега отново се кандидатира за президент, мисля, че можем да считаме Никарагуа за диктатура. И така, когато отново водим преговори с Никарагуа, трябва да обърнем сериозно внимание на този въпрос и да използваме всички средства, които са ни на разположение, за да спрем господин Ортега. Благодаря. Господин Ван Бален. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за подкрепата на Европейският парламент за делегацията, която аз водих в Банагуа. Бяхме там по покана на парламентарното мнозинство да разговаряме за Конституцията, да разговаряме за изборите, на човешките права и гражданските свободи. Ругаха ни, обявиха ни за пирати, бяхме заплашени с е, изхвърляне от страната, бяхме заплашени, че ще бъдем обявени е, за персони на Онграта и че ще се опитваме да организираме преврат. Но, което е по-лошо, те потискат своят собствен народ. Европейския съюз трябва да следи това, което става в Никарагуа, трябва да изпрати наблюдатели на изборите през 2011 година, трябва да подкрепя демократичната опозиция. Трябва да бъдем обективни, както и изборите в Хондурас в Хондурас миналата неделя. Дали те са били честни и свободни? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ван Бален. А сега представители на политическите групи, господин Калам от НП. Благодаря много, господин председател. Има много, една много обезпокояваща тенденция в Латинска Америка за консолидиране на популистски режими с удължаване на мандата на настоящи президенти. В някои случаи вовеки. Именно така възлезе на власт и Хитлер. Подобно беше положението и на други места и е, качеството на живот на гражданите на тези страни не се подобрява. Един от болезнените примери за това е Куба. В Никарагуа виждаме един, една ситуация, която е много обезпокоителна, защото се повтарят тези е, събития. Именно за това сме длъжни да осъдим нарушенията на Конституцията на Никарагуа и да обвържем този въпрос с средствата, които се предоставят на Никарагуа за развитие. Затова е изключително разочароващо, че Организацията на американските държави не е реагирала все още на това нарушение на Конституцията. Благодаря, Верник Декайзер. Благодаря, господин председател. Доволна съм, че господин Балем се е върнал в Европа, не е бил експулсиран от Никарагуа. Като казвам това, сега нещо по-сериозно. докато НЕП ни отказа а, резолюция за Уганда, където ставаше дума за закона срещу хомосексуалистите. Отказа спешно обсъждане на Иран във връзка с екзекутусите. Да? Искат сега ние да влезем в играта за или против Ортега във връзка с манифестациите, които се провеждат там. Аз обаче не смятам, че спешните а, дебати тук, които трябва да а, окажат помощ на застрашени хора, трябва да служат на частни политически интереси на нашите депутати. И затова съм категорична да не подпиша тази резолюция, да не гласувам за нея. Като имам предвид което става, това е срам за Европейския парламент. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Y Panoromeva и Руеда на минута. en la misma линия. Creo que es no solamente triste, sino claramente vergonzoso. И аз ще кажа нещо подобно. Тъжно е, дори нещо повече. Позорно е, че нещата протичат така. Когато говорим за неотложни случаи, нещата не бива да се манипулират по този начин. Има много, много по-сериозни и по-важни въпроси, по които би трябвало да водим разисквания. И други случаи, които ние искахме да включим в е, групата на неотложните въпроси, бяха пренебрегнати, като да кажем Западна Сахара или други много, много тежки ситуации в проблемни райони. Хората в Марокко, например, е, живеят при нечовешки условия в е, беженските лагери. Така че всичко това е, и много други можеха да бъдат днес поставени в дневния ред. Така че от гледна точка на нашата политическа група аз не мога да подкрепя този подбор на случаите на нарушаване на правата на човека. А сега, след като чухме представителя на зелените, от името на Обединената левица, госпожа Фигура Едо. Благодаря, господин председател. Срамно е, че се обсъжда този въпрос, когато говорим за спешните ситуации. Като си има предвид наскорошните стратег... трагедии в Ел Салвадор в края на ноември, над 200 души са загинали или са обявени за изчезнали, е, трябва да се обсъди тези неща. Трябва да се насочат средства от Европейския съюз, за да се помогне в тази е, спешна ситуация, в това бедствие и е, да се създаде възможност за да се помогне на населението на Ел Салвадор. А в Хондурас имаше военен преврат. Това също е тема, която заслужава да бъде обсъдена. Трябва да разгледаме нарушенията на правата на човека в страните от Западна Сахара. Но това също не е възможно заради настояването на НП. За това нямам, нямаме намерение да сътрудничим на тази фъш, изфабрикувана а, точка в дневния ред. Благодаря, господин председател. Аз ще се присъединя към мнението на колегите, които говориха сега преди мен. Наистина, Колумбийският е, е, президент е, се опита също да удължи своя мандат, независимо от законодателството, което предвижда нещо друго. Тогава трябваше да го включим също в въпросите, които не търпят отлагане. Либералната фундация Фридрих Науман проведе дебати в Германия след едно посещение, точно по времето на преврата в Хондурас. Господин е, Фон Бален, не бива да забравяме, е председател на Либералната е, партия и на страниците на Фундация Фридрих Науман. Е, аз чета, че той всъщност е говорил с опозицията в Никарагуа за организирането на нещо като държавен преврат. Да, добре. Ние трябва да осъдим поведението на управляващите в момента в Никарагуа, но, но струва ми се, че е, става дума е, наистина за един опит да се е, така, осъдят изобщо правителствата и е, някои кръгове в е, Южна и Латинска Америка. Благодаря много. Преминаваме към процедурата за изказване с дигане на ръка. Имаме само две минути и съгласно а, дневния ред, но ще променя малко правилата. Имаме много желащи да се изкажат, така ще дам думата на по един оратор от политическа група. Давам думата на господин Касолидес. Благодаря, господин председател. Не разбирам реакцията на нашите уважаеми колеги. от дясно на мен. По повод на изборът на темите, които обсъждаме днес. Не разбирам защо те смятат, че не се е спешен въпроса на третирането на един от членовете на този парламент, който е посетил една страна, упражнявайки правото си на посещение като председател на Либералният интернационал. Не разбирам защо не можем да вземем думата и да обсъждаме този въпрос. Да говорим за тази нова тенденция в Латинска Америка, произволно да се променят конституциите на страните и се прекрати отдавна вкоренената традиция държавните глави да нямат повече от един или два мандата. Нашите уважаеми приятели тук обаче говорят за четири други теми и аз искам да ги попитам. Кога ще обсъждаме тези четири други теми? След като имаме, нямаме четири, имаме само три, само три теми. Господин си имате само една минута, го напомня председателя. Юстас Палецки. За една минута. Господин председател, подкрепям мнението на изразено от името на моята политическа група. Да, този въпрос не е толкова наболял и не трябваше да бъде включен в дневния ред на неотложните въпроси. Место Никарагуа трябваше да разгледаме други е, страни и ситуацията в тях. Да, наистина, това е една от най-бедните страни в Латинска Америка. И този комунистически експеримент, този неолиберален експеримент показа, че е обречен на провал. Още повече, че е, суперсилите САЩ и Съветския съюз винаги са се намесвали във вътрешните работи на страната. И ситуацията винаги е била близко до тази на гражданска война. Естествено, че трябва да осъдим поведението на държавния глава, но има много, много по-сложни и неприятни въпроси. Госпожа Майснер. Господин председател, бяха казани различни неща за това, че е, не това е темата днес, че има много по-неотложни случаи на нарушение на правата на човека. Може би е така. Ние обаче като европейци, които винаги са пледирали за спазване на правата на човека, за гражданските свободи, трябва да осъзнаем наистина и да признаем, че става дума за заплаха е, за основните права и свободите на хората. И тъй като тук се е, обвини фондация Фридрих Науман, трябва да ви кажа, че това са само слухове. Не бива да вярвате на слухове. Да, колегата фон Бален бил, разбирате ли, разисквал въпросите, свързани с държавен преврат и едва ли не го подготвил и затова трябва да бъде експулсиран от страната. Да, това е само едно поредно доказателство, че наистина в тази страна няма демокрация, няма правова държава и не се зачита правото на свободно слово и е, свободата на човека като цяло. Е, така е. Нека да си кажем, че е, е, това е истината. Само защото се обсъждат различни варианти за по-нататъчно развитие на страната, да експулсираш човека, е, това вече наистина е доказателство за неправда. Чао Станок, една минута. Благодаря, господин председател. Никарагуа остава една от най-бедните страни в Латинска Америка. Факта, е, че президента Даниел Ортега не успя да подобри ситуацията, въпреки множеството социалистически утопи... утописки обещания, показва, че Никарагуа има нужда от смяна на управлението. Конституцията казва, че президентът може да служи само един мандат. По някой път удължаването на мандата може да е добро решение, ако регионът е в ситуация на нестабилност, но смятам, че президента Ортега злоупотребява с тази възможност. И по този начин се появяват диктатори в тази част на света и се застрашава регионалната демократическа стабилност, особено като се има предвид и случващото се в Хондурас. Даниел Ортега многократно е показал, че не може да му се вярва. Не трябва да се забравя е, страданието на хората в Никарагуа. На моя списък е записан и господин Бетиков. Моля, една минута. Съвсем накратко, господин председател. Все пак е, този доста сложен и труден дебат е, доведе до един резултат. Един мой колега от Германия, но от друга политическа група, индиректно потвърди е, в крайна сметка, че става дума наистина за водене на разговори, свързани с държавен преврат. Е, това наистина е забележителен и е, просто съкрушителен резултат от нашия дебат. Е, това е все пак нещо, което не бива да си позволяваме, когато посещаваме други страни. Да дадем думата сега на комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както знаете, Европейският съюз води труден диалог с тази страна за запазване на демокрацията и възстановяване на а, демократичните институции и участието на гражданите в тях. Също времено ние се опитваме да продължаваме отдавнашния си ангажимент за подкрепа на стабилността и развитието на тази страна и на целият район. От местните избори, общинските избори през 2008 година, когато имаше а, сведения за широко разпространение нарушения, наблюдаваме, е, е, че не се е, зачитат основните демократични, демократични принципи. Комисар Фереро Валнер реши да суспендира бюджетната помощ за Декарага от 1 януари 2009 година. Преди това при това решение бяха проведени консултации с страните членки и съвета. След е, редица контакти с никарагуатските власти, които обещаха да коригират нещата, комисията в началото на октомври направи едно единствено плащане от 10 милиона евро за образователния сектор в Никарагуа. Това е много малка част от фондовете суспендирани, е, които са общо 6 милиона евро. без предварителни а, а, консултации с нейните членки, без да навлизам в подробности. Мисля, че е много важно, когато се взимат подобни решения, да има да се следва определена процедура, за да сме сигурни, че Европейската комисия и страните членки се придържат към една и съща линия. Ако това не е възможно, разбира се, всеки ще прави това, което смята за необходимо. Правителството на Никарагуа заяви, че следващите местни избори, общите избори през 2011 година ще на тях ще бъдат покаяни международни наблюдатели. Ние вече сме поканени официално да бъдем наблюдатели. Също така Никарагуа пое ангажимент да подобри избирателните списъци и гражданският регистр, а също така да въведе по-професионални изборни органи. Наред с това, решението на Конституционния съд хвърля сянка върху намерението на Никарагуа да изпълни тези ангажименти. В много случаи и най-наскоро, -на, на, на 21 ноември, при заседанието на тройката беше изразена загриженост по повод на всичко това. Ние продължаваме да работим в тясно сътрудничество с страните членки и с Европейският парламент, като обсъждаме възможността за възстановяване на плащането по бюджетната помощ за Никарагуа. Благодаря. Thank you, Commissioner. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата по въпросът за Никарагуа. Ще гласуваме а, в края на дебата по спешните а, теми. Bodu а на pořadu са Имаме четири проекта резолюции за Лаос и Виетнам. Ще дам